Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca 2000. Обявявам подновяването на пленарното заседание на Европейския парламент. При... Становено на 24 марта 2010 година. Протоколите от е, последното пленарно заседание са разпространени. Имате ли коментари по отношение на протокола? Ако не, протоколът е прият. Сега нека да направя няколко съобщения. На 26 април ще изминат 25 години от Чернобилската ядрена катастрофа, най-голямата ядрена катастрофа в историята на човечеството. след изминаването на тези 25 години, почитаме паметта на тези, които загубиха живота си или все още носят страдат от последиците на това събитие. Съветските власти запазиха информацията за ядрения инцидент тайна и от света, и от собствения си народ. Нещо, което направи много трудно вземането на мерки за предотвратяване на отрицателните последици. По-късно Чернобил стана а, пример за международно сътрудничество в а, борбата с последиците от катастрофата. А днес хората в Япония се борят с последиците от цунамито и с инцидента в атомната електроцентрала в Фукушима. Друга болезнена информация. Преди, 90, преди една година 96 души загинаха в катастрофата в Смоленск, включително и ента на Полша и депутати. Един от тези депутати щеше скоро да стане член на Европейския парламент. Повечето от е, пътниците на борда на самолета бяха изтъкнати политици и важни обществени фигури в Польша. Аз познавах половината от пътниците в този самолет. Все още не се знае точно какво се е случило и какво е довело до катастрофата. Нека да почетем паметта на загиналите и да изразим съболезнования на жертвите. Европейският парламент реагира на случилото се с кандидатурата на господин Дейвис е, е, към е, и по-конкретно смъртната присъда, която ме е наложена в щата Джорджа, в Съединените щати. А, той обжалвал тази смъртна присъда, искала тя да бъде променена, но това а, не е било допуснато. Освен това, случващото се в момента в брега на Слоновата кост е доста притесняващо. Лорен Бакбо трябва да признае резултатите от изборите и да предаде властта. Призоваваме и двете страни в конфликта да се въздържат от задълбочаване на конфликта. Е, и международната общност трябва да направи всичко възможно, за да може кланетата да престанат и всички участвали в тях да бъдат осъдени. Европейският парламент ще направи всичко, което е по силите му, за да постигне това. И накрая, що се отнася до корупцията сред някои членове на Европейския парламент в четвъртък след среща, след заседание на председателския съвет, получихте писмо от мен по тази тема. Предприемаме мерки в момента за изготвяне на етичен кодекс за представителите на интереси и лобистите. В 6.30 днес след обед ще има заседание на Бюрото на Европейския парламент и ще бъде решено как да се процедира по-нататък. Господин Никълсън иска думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко души във връзка с убийството в Северна Ирландия на млад полицай на път за работа. Оставали са му само няколко седмици, за да получи необходим